przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata dotycząca jednolitego. Откривам заседанието. Първата точка на дневния ред е общи разисквания на тема Единен пазар. Първият доклад е на госпожа Сандра Кълнете, управление и партньорство в рамките на Единия пазар. Вторият е на тема Единен пазар за европейците на господин Корея де Кампос. И темата на третия доклад е Единият пазар за предприятията и растежа. След това предстои изявление на комисията на тема Обществени поръчки. Приветствам с добре дошъл господин комисаря Мишел Бърние. Приветствам и представителя на председателството госпожа министър Гьори. Първо ще дам думата на тримата докладчици. Госпожа Кълниете, имате думата. Мадам Калниете. госпожа Калниете. Извинявайте, господин председател, имаше проблеми с превода и пропуснах вашите думи.